Il Председателят. Добър ден. Questo qui è un... No, questo è... Elvis. Уважаеми колеги, подновявам сесията на Европейския парламент, която бе прекратена на 13 февруари. Моля депутатите, тъй като няма явно да има много хора, поне е, ако е възможно, да седнете през един за хигиенни да приложим хигиенните мерки. Протоколите от заседанието от 13 февруари и текстовете бяха одобрени. И сте апровати. Одобрените текстове са раздадени. Има ли някакви бележки по протоколите и текстовете? Ако няма такива, можем да приемем дневния, а, протоколите. Сега някои съобщения. След избора на господин Маккарти като депутат в Националния парламент на Ирландия, парламентът отбелязва, че неговото място се увакантява от 8 февруари 2020 година, което отговаря на нашия правилник. Компетентните органи в Ирландия ми съобщиха, че е избран господин Крик Макманус, който ще замени господин Мат карти, което влиза в сила на 6 март 2020 година. Добре дошъл на новия колега. Искам да ви припомня, че той има пълни права в парламента и в неговите органи, както е предвидено в нашия правилник. И групи Групите на социалистите-демократите, Обнови Европа и Зелените ми съобщиха за някои решения за видоизменения, свързани с лицата, които са в комисии и делегации на парламента. Тези решения ще бъдат включени в протокола на настоящото заседание и ще влязат в сила е, от момента, в който ги изчетах. Председателския съвет е, ме информира също така, че не е получил никакви възражения по препоръката на комисията Агри да не се противопоставим на един делегиран акт е, по член 111, алинея 6 на правилника. Препоръката може да намерите на веб страницата на пленарното ни заседание. Ако в рамките на 24 часа след това съобщение нито една политическа група или членове на парламент, които отговарят на съответния брой, не повдигнат възражение, тази препоръка се смята за прията. В противен случай ще бъде подложено на гласуване това решение. Сега преминаваме към дневния ред. Кари колеги! Уважаеми колеги, както ви съобщих в четвъртък, Пленарното заседание тази седмица ще се проведе в Брюксел заради форс-мажорни обстоятелства. Взех това решение на базата на доклада на Медицинската служба на Европейския парламент е, и след един акуратен анализ за развитието на епидемията на COVID-19 или коронавирус, установи, че Преместването на целия парламент в Страсбург за пленарното заседание ще представлява един значителен риск и то по-висок, отколкото може да се предприеме за нашето здраве и за местното население. За това виждам, видях, че няма необходимите условия, за да се гарантира сигурността на всички участници в пленарното заседание. Решението да се проведе сесията тук в Брюксел бе прието с идеята работата на Европейския парламент да не бъде прекъсвана. Законодателната дейност да продължи. Искам да благодаря на френските власти, както и на всички онези, които участваха в този процес, за това, че си сътрудничаха отлютно с нас. Благодаря и на администрацията на Европейския парламент, която от седмици следи случващото се. Живеем в трудни времена в момента и за нашата институция и общо. За това трябва всички да сме ангажирани, всички депутати, всички политически групи, да защитим парламентарната дейност на Европейския парламент, за да може демокрацията да възтържествува. Нашите правителства, Европейския съюз искат жертви от нашите граждани и ние трябва да дадем добър пример за това. Трябва да направим всичко възможно, до толкова доколкото е възможно, за да гарантираме непрекъсността на функционирането на законодателната дейност и бюджетната дейност на парламента. Решенията за борба срещу COVID-19, за да продължи работата ни, економиката, в този момент са изключително важни. Работата ни трябва да продължи по зеления курс, по иммиграцията, по финансовата рамка и многогодишната финансова рамка. Всичко това ни кара да останем на пост и да работим. Искам да изразя солидарност към всички хора, които са в червените зони и не могат да потъват. Онези, в които не са в тези условия, моята покана е да следите препоръките на различните власти и в същото време да се мисли евентуално в този момент за възможността да се остане в Брюксел, за да се свали до минимум всякакво пътуване. Знаем, че пътуванията, как успях успяхме и да видим с всички проверки, които направихме, са нещо, което ни тревожи. Нашият мандат, парламентарен мандат е важен и трябва да работим. Трябва да благодаря на всички, които днес в Европа, в света правят това, което трябва, изпълняват ежедневните си задължения, за да спрат, предотврат... спрат разпространението на болестта с гордост и с отговорност, мисля, че ще бъдем на висотата на това предизвикателство. Поради тези причини днес свиках едно извънредно заседание на председателския съвет. Искам да благодаря на всички колеги за духа, за който работихме, за готовността да работим заедно не само днес, но и предишните седмици. Взехме решение да видоизменим окончателния дневен ред на това пленарно заседание, както следва. Сесията ще бъде само утре, вторник, 10 март и ще бъде структурирана на последния начин. От 9 до 12 изявление на съвета и комисията за епидемията коронавирус – и разбира се, искаме Европейския парламент да присъства и да е действащо лице, протагонист в тази битка. След това след обяда от 15 до 18 часа ще има изявление на съвета и комисията по заключенията на специалния Европейски съвет за МФР. Знаем много добре, че Европейският парламент е действащо лице тези събития. След това ще има изявления на комисията и съвета за миграцията и положението на гръцко-турската граница и какъв отговор ще даде Европейския съюз. Тези изменения са одобрени на председателски съвет Както всички много добре разбират, искаме Европейският парламент да остане отворен, да функционира, но в същото време имаме нужда и да вземем всички предпазни мерки и да намалим наистина до базови елементи нашата дейност. Поради тази причина заседанието днес се прекъсва и работата ще продължи утре в 9 часа. Благодаря ви. И ви благодаря за сътрудничеството.